Liebe Kolleginnen und Kollegen, Уважаеми колеги, би трябвало да започнем. И без то имаме само половин час време за това заседание, така че нека го използваме плодотворно. Казвам се Констанце Крел. Аз имам честа да ръководя това заседание, поне в началото му а, това се дължи на, на факта, че аз имам най-голям стаж сред присъстващите в тази комисия. За мен, както казах, е голяма чест. Чест е да ръководя това заседание в началото на този мандат. А, ще председателствам заседанието и ще подготвя по този начин пътя за следващите пет години на нашата комисия. Искам да поздравя всички колеги, които бяха преизбрани и които са отново в Комисията по регионално развитие. Добре дошли, сърдечно добре дошли. Радвам се, че виждам много познати физиономии. Но също така се радвам и на колегите, които са нови в тази комисия, които са нови в парламента и които с ентусиазъм ще работят за регионалната политика, политика в кои, за която всички може да кажем, че нашите региони са уникални. Заедно може да подготвим отчетния период – от 2000, е, периода от 2014-2020 година. Е, ще подготвим този период и ще се надявам е, да приложим нашите законодателни решения на практика. Трябва да се погрижим за това да видим каква ще е в бъдеще регионалната политика в Европа. Ще имаме много дискусии в бъдеще, ще имаме много повод за дискусии и се надявам, че по същия начин ще сме така колегиални едни към друг, така както това беше през миналия мандат. Защото това ще е само в интерес на нашите граждани. И така, добре дошли отново. А сега преминаваме към очредяването на комисията. Откривам официално това заседание и официално искам да съобщя, че целта на заседанието е учредяването на бюрото. Най-напред ще изберем председателя след това ще изберем четирима съместник-председатели в унисон с член 204 от правилника за вътрешния ред на Европейския парламент. И така, продължаваме или по-точно започваме с избор на председател. Ще кажа имената на колегите, които не са членове на нашата комисия, но колеги, които заместват пълноправни членове. Доколкото зная, от социал-демократите господин Лудвиг ще замества госпожа Хет и той ще участва в нашето заседание. Има ли, питам, има ли други колеги, които не са е, нито заместници, нито пълноправни членове в тази комисия, но които присъстват в момента. Виждам, че това не е така. Значи, всички останали колеги са или пълноправни членове, или заместници. Освен това, искам да кажа, че господин Шола и господин Олбрехт отсъстват. Те са възпрепятствани, но зная, че са заместени от, кол... от други колеги. Освен това, трябва сега да видим дали имаме кворум за гласуването. Кворум означава една четвърт от членовете. Питам секретарята дали имаме кворум. Да, разбирам, че имаме кворум. Една четвърт от колегите присъстват, това се и вижда. И за това преминаваме към избора на председател. Моля ви за предложение. Господин Якобчиц, имате думата. Госпожо председател, госпожи и господа депутати, позволете ми да ви предложа от името на групата АЛДЕ кандидатура за председател на тази парламентарна комисия. Предлагам ви кандидатурата на моята колега Искра Михайлова от е, името на групата АОДЕ. Обеден съм, че става дума за колега, която може да си върши добре работата, която има много политически опити, която е работила в Министерството на околната среда в България, но и в други международни политически органи. Тя има богат международен опит и съм убеден, че тя може да допринесе за доброто управление на тази комисия. Ето защо няма да говоря дълго. В нейното си ви е дадена богата информация и затова ви предлагам кандидатурата на колегата Искра Михайлова. Благодаря, господин Яковчич. Има ли други предложения? Няма други предложения. Добре, в такъв случай искам да попитам кандидатката дали приема е, дали, кандидатурата си, дали иска да е председател, госпожо Михайлова. Да, приемам. Е, това много ни радва, госпожо Михайлова. Не виждам други колеги, които да искат да вземат думата, които искат да предложат тайно гласуване. Имаме само един кандидат. За този случай с ръкопляскане ще одобрим кандидатурата. Благодаря ви и поздравления за госпожа Михайлова. А сега ви предавам председателството и си пожелавам едно добро сътрудничество в бъдещите пет години. Uh, Най-напред, позволете ми да ви благодаря много, много ви благодаря за доверието. Искам да кажа, че това е голяма чест за мен да работя с всички колеги, членове на Комисията по регионално развитие. Обещавам, че ще направя най-доброто, на което съм способна, за да отговоря на вашето доверие. Благодаря. А сега ще продължим с дневния ред, а именно с избора на заместник-председателите. Here we are. Um... We already know the name. Знаем имената на заместниците, които ще гласуват. Ние знаем, че имаме кворум. Това е така, нали? И сега искам да помоля политическите групи или поне 5% от е, членовете на комисията да предложат кандидатура кандидатура за заместник-председатели на комисията. Yes, please. Уважаеми дами и господа, от името на ГОЕ искам да предложа за заместник-председател господин Йоно Сомаджи. Мисля, че това е един много добър кандидат. Той и през миналия мандат е работил много активно в тази комисия и представлява френска, френска, френския регион на Реунион. Смятам наистина, че това е един добър кандидат за този пост. Thank you. Благодаря. Това е първата кандидатура. За първи заместник-председател. Дали ще продължим с по-нататъчните кандидатури? Има ли други кандидати за първи заместник-председател? Няма. Добре, в такъв случай разбирам, приемам, че всички одобряваме тази кандидатура и нека да изразим одобрението си с ръкопляскане. Please join us. Моля, заповядайте тук на подиума. Okay. Now I'm asking for the А сега искам да помоля за, втората, за предложение за втора кандидатура за втори заместник председател. Моля, имате думата. me... Благодаря, госпожо председател. Най-напред искам да ви поздравя с вашата номинация. Това е много важна задача да сте председател на Комисията по регионално развитие. Смятам, че ще работим много добре съвместно в бъдеще, за да постигнем добри резултати през следващите пет години в областта на регионалната политика. Искам да номинирам господин Станислав Сполшак. Той е компетентен колега, и има много опит в Чешката република, човека, работил е в регионите, работил е с гражданите и мисля, че той е добър, подходящ кандидат за поста за втори заместник председател. Thank you. Благодаря. Има ли други колеги, които искат да предложат? Е Благодаря. Аз от ЕФТ, от СД искам да предложа колега. Ху. Да, моля, кога? Колегата Дамато. Дамато. So I, I have. Uh, Can you repeat the name? Ask her to repeat the name. Please. Uh... Моля, повторете името на колегата, когато номинирате. За да видим дали той е пълноправен член на комисията. Ил Етерич. съжаление, без микрофон говори колегата. Ми alapján фогунг сабазни, főleg új képviselők. Съвсем кратък въпрос. Как ще процедираме? На каква база ще гласуваме? Имаме ли CV на колегата, професионално CV, или просто ще чуем имената и ще гласуваме на тази база, дали ни харесват имената или не? Е, в името на демокрацията искам да попитам каква, на каква база гласуваме. Никой, ние сме нови, никой не ни се представи, ние чуваме имената. По какъв начин ще изберем колегите? Any, any of the members... Е, всеки член на комисията има право да номинира заместник-председател на комисията. И то от името на политическа група. Изтигане на кандидатурата на е, колегата, който номинира, може да представи своя кандидат. Сега ние знаем за две предложения. Първо, първото предложение беше представено, второто предложение – не беше представено, беше казано само името. Може би, може да чуем нещо повече за новия кандидат, след което ще ви обясним технологията на, на гласуване за двамата кандидати. Освен, че смятам, че не всички познават всички, аз смятам, че мотивата за кандидатурата на Бетерич е продиктувана от принципите на демокрацията, като се спазва присъствието на всички групи, всички те да бъдат представени с по един заместник председател. Това въжи и за групата Европа за свобода и демокрация. Благодаря. Това е, което чухме за новата кандидатура. Значи имаме два кандидата за поста втори заместник-председател. Нека ви напомня, в този случай ще гласуваме тайно, тъй като имаме две кандидатури. Искам да подчертая, че всеки член който участва в гласуването, има право на един глас. И разпределението на гласовете следва последния, последния начин. НП 13 гласа, е, социали демократи 12 гласа, ЕКР 3 е, е, гласа, АЛДЕ 4 гласа, ГУЕ 3 гласа, Зелените 2 гласа, СД 3 гласа и 3 гласа за независимите кандидати. Нека ви напомня, че е, кандидатът, този кандидат ще спечели този, който получи най-много гласове. Броят се само валидните гласове за. Надявам се да е ясно как ще гласуваме. Нека ви напомня, че гласуването е тайно, но ще гласуваме електронно. Затова нека проверим дали всеки си носи картата за гласуване. the card? Всички имат ли си картата? А, всички носите ли си картите? Добре. Това е хубаво, значи може да продължим. Е така. Ще повторя имената на двамата кандидати. Първият кандидат е Етерич. И вторият кандидат е господин Полчак. Първият, извинявайте, е господин Полчак. Благодаря ви за корекцията, казва председателката. we know the names and, um... И така, известни са е, имената. Как ще гласуваме? Ще гласуваме по азбучен ред. За това с зеленото копче гласуваме за господин Етерич, а с червеното копче се гласува за господин Полчак. Бялото копче означава въздържал се. Ако сгрешите по време на гласуването, може да натиснете копчето Тезайер и да промените своя глас. по принцип е голяма изненада дали човек е направил грешка или е гласувал правилно. Интересно. И така. Hey, green button. Напомням, зеленото копче е за господин Етерич, червеното копче е за господин Полчак. Готови ли сте? дали работи апаратурата. Не знае как да проверим дали работи дали работи апаратурата. Нямаме списъка с, с певците. Но не се надявам, че системата ще работи. И така, моля, гласувайте сега. Гласувайте за двамата кандидати. Зелено, зеленото копче или червеното копче. Uh, are you ready? Okay. I close the vote. Довели сте, благодаря. Е, край на гласуването. И резултатът е. Имаме 36 подадени гласа. 39, казва председателката. Те имаме 39 гласа. 39 гласоподаватели. е, трима от тях са с зеленото копче, 30 са гласували за е, с червеното копче. И имаме трима колеги, които са се въздържали. Така че Общият брой на валидните гласове е 36. Е Господин Полчек е избран. Той е втори заместник председател на комисията. Please take your seat here. Секретарият. Секретарията ми каза, че съм направила грешка. Казах, казала съм, че трябва да тестваме системата. И може би някой от вас не приемат гласовете, не, не приемат гласуването, не приемат резултата от гласуването. Затова ви моля да повторим, това не е вече тест, това е реалното гласуване. Избираме отново втори заместник председател. Благодаря ви за тази забележка. Нека да сме сигурни, че изборът е коректен. Искам да ви помоля да Гласуваме още веднъж. Гласуваме още веднъж за втория заместник председател. И така, с зеленото или с червеното копче гласуваме. Моля, гласувайте сега. okay say Mr. Etheridge is the green button, Mr. Polchak is the red button. And of course, I'm first day chair, so I... За първи път, за първия, за, първия, за първи ден съм председател и повтарям това, което ми се казва. Господин Полчак е с червеното копче, господин Етрич е с зеленото копче. Така че, моля, гласувайте респективно. Thank you. No, you can, you can No, you not. Okay, everybody, everybody voted. И така, всички гласуваха, колеги, благодаря ви. Ето и резултатите. 38 колеги гласуваха, двама колеги са се въздържали. 38, както казах, са легитимните гласове, 4 гласа са зелени и 30 са червени гласове. Тоест, резултатът е потвърден и вие сте на правилното си място. Поздравление! hope with the third exercise will be better. Надявам се третия избор да е по лег по-бърз. Сега трябва да нека чуем кандидатурите. Кандидатурите за третия заместник председател. Моля, имате думата. Искам да номинирам за третия заместник председател колега от НП Йоахим Зелеро. Той е, беше докладчик през миналия мандат, има голяма опит в тази комисия и предлагам да преминем към гласуването. Okay. Are there other... Добре, има ли други предложения? Моля. От ЕСД. Ние смятаме, че важно да се включваме в работата, просто искаме да кажем, че с удоволствие ще си сътрудничим, ще ви сътрудничим в бъдеще. Благодаря, благодаря за това изявление. Това означава обаче, че нямате други номинации. Имате ли? А, аз номинирах Демата. други номинации, други кандидати? Добре. Имаме двама кандидати. И ще повторим същата процедура с електронното гласуване. Нека да видим Как ще се гласува? Госпожа Демата ще е за, за зелената, с зеленото копче. Господин Целер ще бъде с червеното копче. Ясно е за всички, нали? Добре. Нека гласуваме тогава. Now I close the vote. на гласуването. Да видим резултатите. Имаме 39 гласа общо подадени. Двама колеги са се въздържали. Имаме 3 гласа за е, за зеленото копче и 34 е, гласа са червени. Така че искам да покана новия член на бюрото, господин Зелер, да се присъедини към нас на трибуната. Congratulations. Thank you for a good cooperation. Okay, we continue now. И така продължаваме. Продължаваме с четвъртия колега, с четвъртия заместник председател. Моля. Благодаря, госпожо председател. Искам да предложа от името на социалистите нашия италиански колеги, колега Андрея Козолино. Той вече пет години е работил в тази комисия с голям успех и се надявам, че той ще бъде добър заместник-председател на тази комисия. Благодаря. Има ли други номинации? Моля. По същата причина предлагам и Бил Етерич е, от е, групата на Европа за свобода и демокрация. Регламентът го консенте, го кедо. Ако правилника го позволява, отправям тази молба. Да, доколкото зная, всичко е, това е позволено. И така, имаме две кандидатури за четвъртия заместник председател. Първата кандидатура е за господин Козолино. Втората кандидатура е господин Етерич. Не. Госпожо председател, доколкото зная, пред името, което бе споменато, бе вече представено за кандидатура. Защо продължаваме отново със същия кандидат, след като кандидатът вече бе отхвърлен с голямо мнозинство от нашата комисия? Това позволя... правилата позволяват ли ни да правим това? Имаме същия, същото име и вече гласувахме за него. Сега се случва същото. Аз разбирам, казва председателката, но правилата не казват друго. Не казват нищо за това дали един кандидат може да бъде предлаган един или два пъти. Колегите го номинират отново и ние имаме право да гласуваме. Така че искам да ви помоля да гласуваме отново. Сега гласуваме за, четвъртата, за четвъртия заместник председател. За председател. Зеленото копче ще бъде за господин Козолино. Коцолино. А червеното копче ще бъде за господин Етерич. Моля, гласувайте. Okay, are we ready? Close the vote. Hmm? I close the vote. I close the vote now. Край на гласуването. Нека видим резултатите. Mm -hmm. We have 37. Имаме 37 гласа. Един глас е въздържал се. 32 гласа са за господин Госолино, зеленото копче и 4 гласа са, господин, за господин Етерич с е, червеното копче. Така че, господин Косолина, заповядайте отпред на президиум. Uh, um, with this final step, с това приключихме процедурата за избор на бюро. Последното, което искам да ви кажа, е, че първото заседание на нашата комисия ще бъде на 23 юли от 3 часа след обед до 6 часа и на 24 юли от 9 сутринта до 12.30 в Брюксел. Ще ви осведомим допълнително за залата. Благодаря.